дошла заместник председателят на комисията, госпожа Могерини. Преминаваме към следващата точка в дневният ни ред, което е изявление на Върховния представител на Съюза по положението в Демократична република Конго. Госпожо заместник председател на комисията, когато сте готова, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността днес да проведем разисквания за положението в Демократична република Конго. Европейският съюз извършваше последователни действия като партньор на Демократична република Конго през изминалите 15 години. През 2006 година финансирахме в по-голямата им част първите демократични избори в Демократична република Конго. Бяха проведени две военни операции. Постоянно се полагат усилия за реформиране на публичната сигурност. Установяваме сътрудничество в областта на здравеопазването, управлението на природните ресурси и други области. Повечето от вас със сигурност са загрижени във връзка с липсата за сигурност във връзка с местните избори през 2015 година, както и парламентарните и президентски избори през 2016 година. Неодавнашното приемане на новия избирателен район доведе, закон доведе до вълна от протести, при които имаше и жертви. В този труден момент призовахме всички политически сили да работят за консенсус, за помирение. Изискахме от правителството да прояви въздържание, да даде възможност за мирно изразяване на мнение. вече не се мисли за организирането на референдум преди изборите, т.е. изборите ще се състоят в зададената от Конституцията рамка, което според мен е много положително. Зачитането на Конституцията обаче не се свежда само до спазването на сроковете. Свободата на словото, зачитането на правото на митинги и събрания, на мнението на опозицията и други, всичко това са елементи на демокрацията. Ще работим с правителството на Конго за намаляването на напрежението Разбирам защо Европейският парламент е загрижен и във връзка с доктор Денис Мукуеге и болницата, в която работи той. Аз лично имах честа да присъствам тук в тази зала, когато миналата година през ноември той се обърна към нас с изключително емоционално изявление по случай връчването на наградата Сахаров. Проведох и много ползотворен разговор с него във връзка с сътрудничество по редица проекти. Европейският съюз следи отблизо гарантирането на физическата неприкосновеност на този лекар, който е и правозащитник. Подкрепям намирането на мирно решение на проблема между администрацията в Конго и болница Панси. Мирният преход в властта е ключов за гарантирането на дългосрочна стабилност в Конго и в целия регион. Стабилността е свързана и с други фактори, като например демобилизацията на всички военизирани групировки в страната. Бяха постигнати значителни успехи в тази област, благодарение и на сътрудничеството на въоръжените сили. Но има все още много какво да се направи по отношение на движението М23. Правителствата на Уганда и Руанда трябва да проведат по-активно сътрудничество с Конго в посока демобилизиране. Активните бунтовнически групировки продължават да са заплаха за стабилността на страната и региона. Има една групировка, която е свързана с геноцида в Руанда от 1994 година. Тя представлява особена опасност за стабилността. Движението Демократичен фронт за освобождаването на Руанда имаше достатъчно време, за да се предаде и обезоръжи. Обсъдихме този въпрос по време на съвета през януари. Приехме съответните заключения, в които заявихме, че е настъпил моментът за военни операции. Призоваваме мисията на ОНЕ МОНУСКО да гарантира пълна защита на цивилните граждани по време на операциите. Продължаваме да подкрепяме участието на ООН в процеса на установяване на мир и стабилност. МОНУСКО и всички държави, които са разположили контингент в страната, трябва да положат усилия. Това въжи и за специалния пратеник на ООН в региона. Също като на вас ми се иска да се сложи край на конфликта, свързан с експлоатацията на природни ресурси в региона Great Lakes – Моят предшественик излезе със съвместно съобщение за проявяването на отговорност при експлоатацията на полезни изкопаеми. В момента разглеждаме проектите за регламент, които съпътстваха това съобщение. Европейският съюз е поел дългосрочен ангажимент в Демократична република Конго, ангажимент за запазването на природните резервати там, сред тях е Вирунга парк, който е част от списъкът на световното наследство на ООН. Нека ви уверя, че ще продължим да следим отблизо решенията вземани от правителството на страната, които могат да окажат въздействие върху устойчивото развитие на този парк. Възложих на господин Вервеке, главния координатор на Европейския съюз за региона Great Lakes, да се присъедини към делегация от специални пратеници, която идната седмица ще отпътува за Киншаса. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще изслушам изказванията ви. You, Now we started... Благодаря. Сега започваме разискванията с политическите групи. Господин Штир, две минути. Е, Доиста проблеми. Благодаря, госпожо председател. Проблемите в Демократична република Конго са безброй. И вие, госпожо върховен представител, откроихте някои от тях, като например експлоатацията на природните залежи, бунтовническите групи системните изнасилвания на жени, за които доктор Мукуегия говори тук е, в парламента, и е, закриването на неговата болница, е, след като той издигна гласа си срещу властите като правозащитник. Неефективни са институциите, недостатъчно демократични са, няма върховенство на закона, шири се корупция. Протестите в Киншаса се надигнаха, тъй като трябваше да се промени изборният закон и да се проведе преброяване, като това преброяване целеше да осигури средства за запазване на президентския пост на заемащия го в момента, а е важно изграждането на всеобхватни демократични институции. Смятам, че трябва да се вложат допълнителни усилия за реализиране на политиката на развитие и най-общо казано на политиката на Европейския съюз. Това е важното послание, което трябва да излезе от нас. Искам да добавя и още нещо. Президентът Кабиле, баща му като негов предшественик преди това, ръководят една авторитарна държава, но най-големия проблем е корупцията. Трябва да работим за промяна на ситуацията. Благодаря, госпожа Кенджи. Две минути. Благодаря, госпожа Госпожо председател, е, президентските избори в Демократична република Конго имат е, знаменателно значение не само за демокрацията в е, страната, но и за равновесието и стабилността в целия регион на големите езера. В изборния календар трябва да се включат милиони граждани, за да постигнат напредък към демокрацията и към добро управление. Но има брутални убийства на хора, които е, издигат е, глас. Да не забравяме е, онези, които на местно равнище издигат своя протестен глас. Насилията е, срещу жените е, и е, жестокостите е, трябва да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Законността на едно демократично съревнование може да бъде противодействие на тежките конфликти. Ето защо Европейския съюз трябва да е готов да заяви, че няма да толерира никакво нарушаване на правата на човека. В този контекст изразяваме своята подкрепа за Моноско и усилията да се гарантира мир на цялата територия на страната. Като европейски гражданин изпитвам срам от онова, което става не само там, но и в Лампедуза. Срам е, за трагедията на хиляди жени, деца и мъже и това става на територията на Европейския съюз. Благодаря. А сега господин Мишел за две минути. Госпожо председател, госпожо Върховен представител, искам първо да ви поздравя, госпожо Върховен представител, за изключително ясното и точно резюме, което дадохте на ситуацията и с което показахте вашата вашия ангажимент. Ситуацията в Конго е експлозивна и ние не трябва да оставаме е, безучастни. Първо, изключително важно е да има едни добри е, и навремени президентски избори. Да е, има възможност е, независимия кандидат Мало също да участва, да може да направи изявление и да може да участва в изборите през 2017. При Приветствам председателя на Сената в Конго, който имаше смелостта да отхвърли предложението, което имаше за цел да забави поне с три години изборите в тази страната и да наруши надя... изборния процес. Надяваме се, че той сега ще протече мирно, без атаки срещу гражданското население, срещу журналистите, срещу свободата на медиите, срещу свободата на събиране и е, срещу и без нарушение на всички гаранции, които дава Конституцията за един демократичен живот. Въоръжените сили на Конго, на националното движение Конго е, се е, застават срещу Полож... Е, умиротворяването на положението. Те се свързват също с силите от Руанда. Е, целта е да се е, раздели района, да се дестабилизира, не бива да подценяваме имамо именно това. А защитата на гражданското население, особено на момичетата и младите жени, е от изключително значение, защото те често се оказват жертва изключително важната работа на доктор Муквебе в тяхна защита не бива да бъде пренебрегвана. Те са жертва на заплахи, както и той. И за това искам да ви помоля да подкрепим една институция, която осъществява наблюдение за спазване на правата на хората в Кондо. Конго. Госпожа Сандра Родригес е следващия оратор. Е, Благодаря, госпожо председател. Нека още веднъж изтъкна, че всеки един от конфликтите, които обсъждаме и анализираме тук в пленарната зала, е тясно свързан с интересите на транснационални дружества и западни сили свързани с експлоатирането на ресурсите на засегнатите държави. Що се отнася до Демократична република Конго, тя е от стратегическо значение, като се има предвид размерът на територията й и богатството на полезни изкопаеми, като злато, мед, сребро и други. Това е една изключително богата страна, която същевременно съществува и в крайна бедност. Ако искаме да подходим сериозно към проблемите то ще трябва да изискаме от транснационалните дружества да напуснат страната и да дадат възможност на гражданите да се разпореждат с природните ресурси. Не бива да забравяме, че най-много в момента страдат жените и момичетата. Те се нуждаят от нашето специално внимание. Госпожа Сарджентини. Благодаря, госпожо председател. Само преди година, пред лицето на изборите, започнаха масови репресии, бяха закрити профилите във Фейсбук. Е, казвам това година преди изборите, защото е важно да отстояваме позициите си, да не, от... да не отстъпваме и двата мандата на президента Кабиле да не продължат с трети. Два мандата а, са а, ангажимента, който е поет. Трябва да се погрижим а, за едни ясни и категорични правила за експлоатацията на унези природни ресурси, които будят сега толкова насилие и конфликти. Можем да сложим край на войната, когато парите бъдат изтеглени от конфликта. И за това е важно, госпожо Могерини, да има законодателство с задължителна сила. Благодаря. Не съм съгласна, казва председателката с сини карти, защото закъсняваме. Следващия оратор е господин Карвар. Една минута. Благодаря. В Конго се вижда класически пример за западна политика, която не работи в африканска страна местиме пешките по дъската без резултати. И в момента имаме е, резултатите от студената война на Белгийския крал, който ограби тази страна като собствената си е, владичество. И сега следва повече от всякога да избягваме е, въпроси, свързани с е, миналото. Сега, тук се отправят обвинения за нарушенията на човешки права. Е, задаваме си въпроса, определени офицери могат ли да заемат такива постове, след като са имали съответното минало. Как можем да създадем надежда за този район, ако не се справим с проблеми от миналата? Госпожа Габриел, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен председател, колеги. Аз съм свързана с Република Конго, но е, и се радвам, че в момента положението се е, подобрява. Компромисът от 25 януари обаче няма да може да възстанови климат на доверие. Четири елемента са ключови. Първо, е, публикуването на график, който да е предмет на консенсус и да има съответния бюджет, така както се иска от е, изборната мисия, която аз проведох през миналия юни. Осем месеца по-късно нищо не сме постигнали. Правителството и независимата изборна комисия там не, се, е, не постигат споразумение. Второ, централен елемент е диалога между политическите партии. Ние трябва да го окоръжаваме, дали в рамките на работните групи на независимата изборна комисия или посредством нови инициативи, които да създадат един форум за дискусии за възстановяване на доверието. Трети ключово послание да се спазва и рамковото споразумение от Адисабеба не може да имаме решителни мерки, ако подобни мерки не се е, спазват в рамките на е, рамковото споразумение. Също така, нека да не забравяме, че доктор Муквеве спечели наградата Сахаров и е, конго, властите в Конго трябва да подкрепят дейността на неговата болница в Панси. Това трябва да бъде основен е, приоритет и в такъв смисъл трябва да се гарантира защитата на цивилното население. Благодаря, госпожа Рейнер. Благодаря. Благодаря на госпожа Могерини за нейните думи. Напълно съм съгласна и с е, изказването на колегата Луи Мишел за свободата на медиите, за спазването на човешките права и за графика на изборите. Определено трябва да подкрепим създаването на тази предизборна наблюдателна институция. Ние също така трябва да използваме инструмента на международната търговия. Е, в е, комисията Инта ни искаме да може да имаме възможност да се борим срещу е, подобни срещу използването на минерални ресурси и средствата от тях в е, вътрешна борба. Ние чухме какво ни каза доктор Мугуебе. Е, той пое ангажименти е, и искаше и ние да поемем задължителни ангажименти в подкрепа на положението там. Не можем само да казваме да, има проблеми с човешките права там. Ние трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да се борим срещу подобни проблеми. Благодаря. Е, for one minute. Yo también apoyo las propuestas. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям разумните предложения на господин Мишел. Съгласна съм и с изказалия се преди мен колега. Миналата година присъдихме наградата Сахаров на доктор Денис Мукуеге за това, че рискува живота си, за да помогне на жени и момичета пострадали по време на война. Тук в пленарната зала доктор Мукуеге ни помоли да не допускаме незачитането на споразумението от Адис Сабеба. Това споразумение бе подписано преди по-малко от две години а сега в страната предстоят избори. Когато чух какво ни каза доктор Мукуеге, реших да се боря срещу безнаказаността там. Както каза госпожа Могерини, необходим ни е специален пратеник. Трябва да направим така, че през 2017 година да се проведат извънредни избори. Затова и подкрепям предложението на господин Мишел. Госпожа Валенсиано. Благодаря, госпожо председател. И аз съм сред онези, е, които са убедени привърженици на решителните действия. Разговарях с доктор Денис Мукуеге и е, предавам неговия апел да се намеси парламентът. От 16 ноември положението непрекъснато се влушава. Доктор Мукуеги е подложен на заплахи, турмоз изпращат му се съобщения е, по телефона. Той е лично заплашен. Искам да ви припомня какво каза доктор Мукуегия, когато получи наградата Сахор, Сахаров. Дошло е време Европейският съюз и Европейския парламент да предприемат решителни действия за да се сложи край на онова, което се случва в Демократична република Конго. Не можем да изоставим доктор Мукуегия, когато той и неговите пациентки са изложени на риск. Изнасилват се деца, които още не са навършили 5 години. Денис Мукуегия призовава за международно разследване. Трябва ни международна анкета, за да се възстанови мирът и достоинството в Демократична република Конго. Лично дойде доктор Мукуеге е, да призове за това и не бива да го изоставяме. Благодаря. Господин Гереро, една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на върховния представител. Репресиите от е, миналия месец от страна на правителството причиниха смъртта на най-малко 30 души. Това е драматично, но хиляди са всъщност жертвите, половин милион са вътрешно разселени, хиляди имат нужда от е, помощ, е, в района се ширят изнасилвания. Това е подхода на преследване от ръководителите на държавата срещу е, всички членове на обществото. И заедно с Африканският съюз ние трябва да ангажираме всички страни с един план за мир, за демократични, безопасни и справедливи избори. Трябва да се провежда и една последователна политика за конфликтните диаманти. Това е, което трябва да изисква Европейския парламент като действие от Европейската комисия. И за това се обръщам към вас, госпожо Върховен представител. Господин Фразолика, една минута. Thank you, uh, Mrs. President. Благодаря, госпожо председател. Неодавнашните събития в Демократична република Конго са неприемни. Трябва да осъдим категорично извършваното там насилие. Очакваме Демократична република Конго бързо да насрочи дата за президентски избори през 2016 година. Хуманитарната криза в страната се обостря с всеки изминал ден. Тя е заплаха за безопасността на гражданите. Има и други заплахи, като конфликти за полезните изкопаеми, сексуално насилие и други. Като че ли тази страна стъпка по стъпка се движи към пълен хаос – репресивните мерки спрямо гражданското общество и други подобни трябва да бъдат преустановени незабавно. Надявам се, че комисията ще предприеме необходимите действия. Изключително съм загрижен във връзка с сигурността на носителя на наградата Сахаров Денис Мукуеге. Броени дни след като той ни посети тук в парламента, бе извършено посегателство срещу неговата болница. Надявам се, че Минуско ще предприеме необходимите мерки, за да изпълни основната си задача – защита на гражданите. Благодаря. Спонтанни изказвания колегата Мариас. Господин председател, развоя на събитията в Демократична република Конго – е заплаха за международната общност поради дестабилизацията. Това означава, че трябва да се спазва Конституцията по отношение на президентските избори, за които е насрочена конкретна дата. Същевременно президента Кабиле предпочете да удължи мандата си, което предизвика остри протести, демонстрации и кръвопролитие. Старите договорености вече са мъртва буква. Бунтовническите сили имат една едничка цел да установят контрол върху богатите на природни ресурси и райони. За това трябва да се умиротвори страната и а, нейните природни богатства да се използват за развитие. Благодаря. Благодаря, господин Мариас. Имаме записани оратори, точно колкото имаме време да им дадем думата. За това ще можем да дадем думата на всички. Господин Яковчич. Европа по... Демократична република Конго е от особено значение за Европа. Не единствено защото принадлежеше на бившия крал на Белгия, Народа на тази страна има право да постигне целите си, да има всички права, които заслужава. Ние дадохме една престижна награда на доктор Мукуеге и е, трябва да водим политика, която да отговаря на нашата оценка за неговата дейност. Затова призовавам върховния представител – да търси разрешение на положението в Конго по един демократичен начин. Изборите ще покажат кой е избранника на народа. Следващия оратор. Аз искам да говоря за мината е, промишленост там. Госпожа е, Могерини е, говори, че там има проблеми, има и редки минерали, които идват от Конго. Добива и доходите от подобни суровини дават възможност на въоръжени групировки да финансират дейността си. А ние в Европа имаме своята отговорност. Ние имаме доброволна разпоредба, за режима на ползване на конфликтни е, на минерални е, суровини, които идват от конфликтни зони, включително петрол и други. И ние искаме да бъде ограничено тяхното ползване. Как се получава така, че в Штатите има задължителен закон, който ограничава ползването на подобни суровини, а при нас това не съществува като задължение, доброволен ангажимент. И а, може ли да, да се създаде поне една етична харта за това? Благодаря. Колегата Кастал да има думата. Грация, президенте. Благодаря. Демократична република Конго е в положение, което непрекъснато се влушава. Президентът се стреми по всякакъв начин да отложи изборите и от е, времето е, на колонизацията управляващата класа смята, е, че управлението е една диктатура, която може да наложи на мнозинството. Президентът Кабиле смята, че е негова лична собственост държавата, така както някога тя беше личен, лично имущество на белгийския крал но а, неговото управление е опръскано с кръв. Доктор Мукуеге, лауреатът на наградата Сахаров, очаква нашите е, действия. И е, иначе, ако не направим нищо, наградата ще е символ на нашето лицемерие. Благодаря на колегата. Благодаря на колегата Касталдо последващият и последен оратор по процедурата спонтанни изказвания. Е, е. Благодаря, господин председател. Виждам, че много емоционално разгорещено вървят разискванията за е, Демократична република Конго. В Италия имаме хора от там, които седят по лагерите, играят карти, чудят се какво да правят и чакат да им сервират вечерята. И госпожо Върховен представител, искам да кажа, че а, има а, някои, които ако са от Конго е добре да се върнат а, там. Други са проблемите на Европа, на които трябва да обърнем внимание. Нищо друго в, и то в Европа не може да ни интересува. Няма никакво значение какво какво правим? Погледнете, събудете се, събудете се, заспали сте. Председателката изключва микрофона на оратора. Нямате думата повече, казва председателят. Е, колеги Буанон, Председателят. Колега Буананно, доста си превишихте времето. Последната част от изказването ви няма да може да бъде изслушана от широката общественост, тъй като преводачите не можаха да я преведат. Изключихме ви микрофона. Думата има госпожа Могерини. Благодаря, господин председател. Виждам, че в тази поредица разисквания, които ще проведем, имаме и Конго, имаме и Украина, така че в тази зала обръщаме внимание на темите, които са необходими и аз ще бъда тук през цялото време. Искам да кажа, че мнозина от вас говориха все същите думи, е, с които я аз се обърнах е, към вас е, в уводното си слово. И ви благодаря за съдействието, защото така ще бъде излучено мощно послание от комисията и парламента и се надявам, че то ще постигне своята цел. Някои от вас казаха, че е важно не само за страната, но и за целия регион както и за глобалната сигурност и стабилност. Никога, никога няма да приема, че трябва да обръщаме внимание само на нарушения на правата на човека и конфликти, които са близо до нашите граници. Има конфликти, които привидно са далеч от нас, но те застрашават нашата глобална сигурност и стабилност. И ние имаме не само отговорност, но заинтересованост. Мисля, че това трябва да е ясно в залата. Мнозина от вас изтъкнаха думите на доктор Мукуенге. Ролята на жените, на жертвите. Пострадалите са винаги жени, девойки, момичета, деца Възрастта непрекъснато пада. И никак не е случайно, че те са избрани за мишена. Жените са първите жертви. Срещу тях е насочено първото оръжие на войната. И мога да ви гарантирам, че ние не просто вече работим с конкретни мерки. В Демократична република Конго подкрепяме пострадалите, е, с медицинска правна помощ, но работим и е, по реформата на съдебната система, защото това също е необходимо, за да се преодолеят нападенията срещу жените, които са първите жертви жените и децата, навсякъде където има конфликт по света. Отново подчертаваме необходимостта от последователна политика и благодаря на всички, които повдигнаха този въпрос. Когато вие връчихте наградата Сахаров преди броени месеци на доктор Мукуеге, това означаваше, че нашата подкрепа е не просто за личността, но главно и за делото на тази личност. И ние трябва да гарантираме и личността му, и делото му, защото това е изкрица надежда за страната и за региона. По предложението на Луи Мишел искам да кажа, че е, проявявам пълно разбиране и когато се върна в Брюксел, ще го проуча с е, специалния ни представител по правата на човека, господин Ламбринидис, за да видим как можем да осигурим подкрепа. Искам да добавя, че изцяло подкрепям е, вашето желание да се прекъсне връзката между конфликта и експлоатацията на природните богатства на страната. Има съобщение на комисията по този въпрос и имате личните ми уверения, че съм ангажирана е, с този проблем. Не мога да гарантирам, че е, ще се постигне всичко, което желаем, но е, трябва да го кажа. И в заключение искам да кажа няколко думи на италиански, защото днес госпожа Кенге е, напомни какво се случва всеки дневно около нашите е, граници. Колегиума на е, комисията възнамерявам да направи едно извънредно заседание – заедно с комисаря Аврамополос, за да обсъдим как можем да преразгледаме нашата иммиграционна политика, да видим какви са инструментите, които можем да използваме и във вътрешната, и във външната си политика по отношение на страните на происход и транзитните страни. Мисля, че е, това е важно е, с е, оглед на предстоящия съвет на министрите на външните работи. Вярвам, че е, Европейския съюз разполага и с волята, и с инструментариума да се справи. Благодаря. Председателят благодаря.